Please sit down. I think we can start. First of all, it is a... За мен е огромно удоволствие, че съм до Брайан Симпсън тук на, на този подиум. It was usual преди две години и половина, беше много отдавна, когато седяхте тук. Вие сте добре дошъл, Бран Симпсън, вие бяхте преди председател на Комисията по транспорта. Преминавам на немски. Първо, решенията на координаторите, взети на заседанието на координаторите днес сутринта, Разполагате с текста на тези решения. Ако до днес след обед в 15.30 часа не бъдат внесени възражения, решенията ще се считат за приети. Пристъпваме към гласуване по споразумението за изменението на регламент 9.1 от 2003 година. Моля, гласувайте електронно. Няма проблем с системата. Няма гласове в повече. Гласуваме по постигнатото споразумение. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Абстимунг е geschlossen. Край на гласуването. 32 гласа за, няма гласове против, двама въздържали се. Приема се. Сега предстоим дискусия с Брайан Симпсън, европейския координатор по въпросите свързани с морските магистрали. Вече го приветствахме с добре дошъл. Днес ще ни представи постигнатото до тук във връзка с морските магистрали. Брайан, имате думата за 10 до 15 минути. Господин председателю, благодаря ви. Okay, <laughs> thanks. Well, thank you. Благодаря ви много. Благодаря, Майкъл, господин председателю. Благодаря за сърдечните приветствени думи. Дами и господа, аз съм днес тук, за да ви представя подробния план за изпълнение на по въпросите на морските магистрали. Това е първата ми работна програма, в която се очертава визията за концепцията за морските магистрали за бъдеще, като част от морското измерение на трансевропейските транспортни мрежи ТНТ. Комисията знае всичко, свързано с политиката по ТНТ, затова аз няма да се спирам в степен осъществлението си на общата политика в това отношение, по-скоро на целите. И искам да посветя следващите 10 на 15 минути, като ви запозная с този цялостен документ, който се нарича подробен план за изпълнение. Искам да подчертая от самото начало важността на политиката за морските магистрали, за цялостната интеграция на транспортните коридори в Европейския съюз. Морските магистрали са описани в член 21 на регламента за ТНТ от 2013 година, номер 1315 и се нарича Насоки на Съюза за развитието на трансевропейските транспортни мрежи. В съответствие с този регламент, морските магистрали трябва да допринесат за постигането на европейско морско транспортно пространство без никакви препятствия. С други думи, МОС имат хоризонтален измерение в ТНТ. Много важно измерение е свързано с политиката по ТНТ. 40% от вътрешната търговия 75% от външната търговия са свързани с морския транспорт. Става дума за превоз на стоки и на пътници по вътрешни водни пътища, по морски пътища което допринася да се преодолеят задръстванията. Освен това има и екологични и економически ползи. Морският транспорт играе важна роля в установяването на връзки на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и между Европейския съюз и трети държави. В Европа има повече от 800 връзки РОРО и контейнерни услуги. Те използват повече от 400 пристанища и свързват стотици пристанища по цял свят. Счита се, че през 2014 година пристанищата на Европейския съюз са, обработили 3,8 милиарда тона товари, около 3 милиарда тона са от вътрешен транспорт, което а, изисква обработка а, след което има превоз а, чрез камиони, а, влакове или а, шлепове. 79% от морските пристанища са разположени между във всеки а, един от девете ключови коридора на мрежата. Нека да спомена какъв е аспектът свързан с растежа. Европейските пристанища са пряко свързани с 800 000 предприятия, които генерират е, като цяло е, пряка или косвена заетост е, от 1 цяло за, един, за 3 милиона, милиона души. Аз бях назначен за европейски координатор по въпросите на морските магистрали може би сте запознати точно кога получих тази функция, преди приключването на предходния мандат на парламента. Регламентът ТНТ предвижда моята функция и за това ще ви представя сега подробния план за морските магистрали на базата на опита и на развитието на нещата в областта на морския транспорт на Съюза. Ето защо аз съм тук пред всички мои приятели в Европейския парламент. Този документ е само началото. Вашия принос, както и този на държавите членки и на заинтересованите страни от отрасъла, са необходими, за да се обогати този политически документ и да се определи ориентацията на действията по морските магистрали. След като се реализират консултациите, този план ще бъде ясна, точна насока за бъдещата насока за развитието на политиката за морските магистрали. С други думи, в какви области да се ориентират проектите, колко средства ще бъдат на разположение. За какво става дума? Този документ се опира на три стълба са корабоплаване и пристанище с няколко ключови приоритета. Първо, околната среда. Второ, интегрирането на морския транспорт в логистичната верига. И на трето място, морска безопасност, управление на трафика и разбира се, човешкият фактор. 2016 беше белязана от разширени консултации с участието на заинтересовани страни, сред които държавите членки и евродепутатите. Организирах три форума през март и май с следните приоритетни области, които споменах вече. И така, защо бяха проведени тези срещи? Ние искахме да получим максимална обратна информация от заинтересованите страни за това какви области трябва да бъдат обхванати в бъдещите морски магистрали и какъв бюджет да се предвиди за целта. Документа, който ви представям, резюмира всичко това. Нека да подчертая най-важните аспекти. Първия приоритет е свързан с околната среда. Това е много важна сфера, затова трябва да отбележим, че корабоплаването е единствения сектор, който а, има глобално регулиране на емисиите на СО2. Морските магистрали трябва да допринесат за спазване на законодателството на Европейския съюз и на това от е, Международната морска организация, което да помогне да се спазят изискванията за емисии на CO2, също да се създадат зони за контрол на емисиите на сяра или така наречените сека, да се подкрепи по-нататъчното развитие на използването на втечнен газ и метанол. Също ще продължи работата по ефективното използване на горивата и намаляването на използването на горивата. По оперативните замърсявания ние искаме да се разработят пилотни системи за обработка на водите на борда. Например, баластовата вода, да се осъществява рециклиране и прочее. Освен това са необходими мерки за подобряване на безопасността, на обучението, за да се подобрят нивата на безопасност на глобално равнище и да се избегнат инциденти, дължащи се на замърте, замърсяване. Важно е също да се обърне внимание на финансирането на екологосъобразен морски транспорт. На следващо място, втория приоритет е интегрирането на морския транспорт в логистичната верига. Втория стълб разглежда този въпрос и МОС има потенциала да допринесат за ефективното корабоплаване и операциите на пристанищата, за да се използват максимална степен операциите по морския транспорт. Това е едно от основните неща, които а, са мой приоритет. Освен а, това, да се създадат а, връзки по коридорите. Да се прилагат а, тези мерки, както а, на операциите, които се извършват а, на сушата, така и в а, морето. Да се разработят също управленски услуги за оншор организациите и корабите, да се оптимизират трафика, да се подобрят също връзките, които са в близост до пристанищата, да се насърчи синхронизирането на различните видове транспорта, освен това да се използват информационните технологии и да се използват също и по-ефикасни товарни процедури. За отдалечените райони, зная, че някои от вас са особено заинтересовани от това, тук морските магистрали трябва да подкрепят връзките с вътрешността в рамките на ТНТ и да се засили геополитическият стратегически потенциал на островите, както и да се насърчи изграждането на станции за презареждане с течнен газ. Третата, третия приоритет е морска безопасност, управление на а, трафика. Тук а, също можем да направим а, разграничение между различните елементи безопасност в морето, на пристанищата, обучение, което е свързано с развитието на човешките ресурси. Подробният план за изпълнение предвижда редица цели, които трябва да се реализират благодарение на програмата за морските магистрали безопасност, да се разработи планиране за изваредни ситуации, да се направят учения в определени райони за това как може да се справяме с изваредни ситуации и как да се извършва евакуация, включително на вакансионни кораби. Трябва да се развива и човешки елемент, да се насърчат междудисциплинарни умения, а също да има холистичен подход от страна на моряците, те да имат по-общо разбиране на бизнес информацията, както и на правните въпроси. Освен това да се получи подготовка и по нови технологии. Управлението на трафика. Да се разработи морски информационни и комуникационни технологии, дигитализация, морски информационни системи, платформи за споделяне на информация, да се подобрят традиционните системи за информация, ползвани от капитаните, които са сходни с системите за управление на трафика, които са непознати. трябва да се финансират е, тези действия от е, бюджета, е, предвиден за морските магистрали. Документът, който ви представих, е цялостен и той включва доста голям набор от възможни действия на базата на тези три стълба, които очертах. Също свързва редица да, теми, обхваща максимален но широк спектър от ТНТ варианти. При следващите 12 месеца, чрез консултации, ще огранича броя на действията и те ще станат по-фокусирани и по-конкретни, доколкото това е възможно. Освен това, ще се ще провеждам тесен диалог с Европейския парламент, с държавите членки, с представители на сектора, за да се финализират най-важните дейности, които да се финансират от бюджета на МОС. Освен това, искаме да се обърне внимание на събирането на данни. Искаме да се съберат такива данни от пристанищата, да се определят местата, където е необходимо да се подобри спазването на екологичните норми. и така да можем да предложим по-целенасочени действия, които да се финансират отново от бъдещия бюджет, предвиден за морските магистрали. Сега няколко думи за финансирането. До сега ТНТ и механизма за свързване на Европа по морската политика възлиза на 651 милиона евро от бюджета на Съюза. Вторият е механизъм за свързване на Европа 2015 все още е в ход и още няма конкретни резултати. 280 милиона евро, от които 150 милиона са предвидени за страните по кохезионната политика. Това е значителна подкрепа, но като имаме предвид, че морските магистрали са хоризонтален приоритет и обхващат доста потенциални полезни действия. Този бюджет не е достатъчен. До сега механизма за свързване на Европа а, има към него доста финансови а, претенции и за това някои висококачествени проекти по морските магистрали не се а, приемат за финансиране. Необходимо е да се увеличи този бюджет в многогодишната финансова рамка и да се отчете важността на политиката по морските пари... магистрали, както в политическите приоритети, така и в финансовите средства, които се заделят за целта. МСЕ е важна част от реализирането на морските магистрали в рамките на ТНТ мрежата. Необходимо е да се постигне съответствие, да се подберат е, най-ценните проекти. Затова искам от е, вас да подкрепите както мо моята работна програма, така и морските магистрали като цяло, когато започнете да обсъждате следващите бюджети. Този документ е, е изключително важен за по-нататъчното развитие на морския транспорт в Европейския съюз. Доста данни, свързани с морските магистрали, вече са събрани чрез е, опита от миналото или пък реализираните в момента проекти, които са общо 80 на брой, както и е, чрез е, тесни, редовни обсъждания с представители на сектора и с държавите членки. Деталният план за изпълнение отразява различни гледни точки и е основа за цялостна работна програма, която да предвижда един интегриран подход с други работни планове за девете стратегически основни коридора в мрежата. Ние обръщаме особено внимание в ТЕНТИ на морската стратегия. С това искам да ви благодаря за вниманието. And if I could just formally present to you, Chairman. Искам официално да ви представя, господин председател, този подробен план за изпълнение. Сигурно тази вечер ще го прочетете с голям интерес. Да, ще го наизустя. Беше удоволствие да ви изслушаме. Освен това се вместихте в е, времето за изказване. Това показва е, колко е важен този опит от 25 години като член на Европейския парламент. Ван Кап има думата. Една минута. Само да се сложа слушалките, казва господин Симпсън. Е, Meneer de voorzitter, dank Най-напред по процедурен въпрос. Изглежда, че доклад на господин Симптън е разпространен чрез имейл, но никой не е получил копие. Ние имаме екземпляри от един друг доклад, но бихме искали да се запознаем с доклада на господин Симпън, Симпсън. Моля да изпратите едно копие до мен и на господин Екот, аз бих предпочел да имам доклада на хартиен носител. Очевидно, това е много важен документ. Искам също да благодаря на Брен Симпсън за изключително ясната презентация и за основните елементи, които засегна. Въпросът за устойчивостта е изключително важен. Вие не наблегнахте на това, как вашата работа се вписва в дейността на Международната морска организация. Има доста аспекти, свързани с устойчивостта, които обсъждаме за Европа и Международната организация по морски транспорт. И втория ми въпрос се отнася до морските магистрали и по какъв начин те са обвързани с другите видове транспорт. Това е по-скоро въпрос, тъй като доколкото разбирам, вие говорихте за връзки с вътрешността на страната. Работите ли по въпросите на вътрешните плавателни пътища? Може да кажете нещо за Констанца, ако пътувате от Виена до Констанца, да речем, е необходимо да има нужното ниво на водата в реката, за да може да се осъществи пътуването. Бихте ли ни казали нещо също за недостатъчните човешки е, ресурси, което създава затруднения за набиране на екипажи. Не зная дали вие сте се сблъсквали с този проблем за недостига на работна сила. Не видях също а, нищо за инвестиции в инфраструктурата. И много хора ще ви питат кога ще получим достатъчно средства за инвестиране в пристанищата. По отношение на инфраструктурата искам да запитам как това се свързва с механизма за свързване на Европа и ЕФСИ. Защото не знае дали финансирането по ЕФСИ е предвидено също и за финансиране на пристанища. По-рано ние говорихме за доста от тези въпроси на, на заседанието на координаторите. Господин Ертук, благодаря. Добре дошъл, Брайан. Добре дошъл в Европейския парламент. Свикнал си с парламента, за пореден път си тук. Благодаря ти за изложението, Брайан. Онези, които бяха членове на парламента и през изминалия мандат, знаят колко трудно бе да се наложим спрямо държавите членки за даването на начало на инициативата Морски магистрали. Въпреки, че тогавашният докладчик се ползваше с подкрепата на комисията, не бяхме сигурни, че тази инициатива ще бъде реализирана. Сега тя е поела по правилния път и стана ясно, че това е инициатива на бъдещето. Имам два въпроса. На времето, във връзка с тази инициатива, определихме няколко общи цели, които трябва да постигнат в бъдеще. Кога ще можем да разполагаме с надежна статистика по тези цели? Например, статистически данни за създаването на мощности за съхраняване на втечнен природен газ в пристанищата. Може ли да получим обобщени данни? изготвени от държавите членки и Европейската комисия. Вторият ми въпрос е свързан с отделните магистрали. Имам предвид Южната магистрала, както и магистралата в Балтийско море. Тези маршрути съвпадат и с пътищата, по които се придвижва беженският поток. това по някакъв начин отразява ли се на постигането на целите по морските магистрали, Имало ли е опит за предоставяне на помощ на беженците? Опитва ли се комисията да изпълнява тези хоризонтални задачи? Преди да дам думата на Роберт Зиле, казва председателят, нека ви обърна внимание, че брошурата не можеше да ви бъде изпратена, тъй като е много обемна. Изпратен ви е обаче линк към нея. Освен това, работим и в безхартиена среда. Решение, което взехме с голямо мнозинство. Господин Ван Декам, винаги съм казвал, че аз не работя в безхартиена среда. Председателя, да, понякога човек е част от младсинство. Господин Роберт Зиле, здравей, Брайан, добре дошъл, радвам се да те видя отново в Европейския парламент. Много е обстоен докладът. На мен ми е трудно да се запозная с всички тези документи. Не съм запознат с документа, който държи Михал в ръцете си, но нека ти задам два въпроса. Първо, привеждането в съответствие с други програми за финансиране на Европейския съюз. На страница 53 има отделен раздел, посветен на подобренията и тяхното въздействие върху премахването на бариерите. Ти вече говори за механизма за свързване на Европа. Знаем, че от този механизъм бяха отклонени средства, които бяха вложени в фонда на Юнкер. Има ли някакво полезно взаимодействие между плана Юнкер и морските магистрали? Има ли според те възможности за такова полезно взаимодействие? Един въпрос за географския аспект. Има ли държави членки, в които е натрупан по-голям потенциал за финансирането на морските магистрали? Има ли връзка между по-голямото търсене на морските магистрали и по-големия обем на транспорта. Вероятно в някои региони, тъй като няма много голям обем на транспорта, няма и голямо търсене по инициативата Морски магистрали. Гезине Майснер, благодаря, Брайан, благодаря ти за изложението. Всички, които те познават, наистина много се радват, че днес си сред нас. Всички знаем, че си много симпатичен човек и със сигурност си вършиш много добре работата. Онези, които не го знаят, със сигурност ще го забележат. Ще ти задам няколко доста сложни въпроса. Според мен е добре да се съществят приоритетите, които изложи до тук. Един важен за мен въпрос е какво влияние можем да окажем ние, координаторите върху инициативата Морски магистрали? Какво въздействие можем да окажем върху действащите лица, така че да се гарантира устойчивост? Ще се спра върху три момента. В Северно море, в Балтийско море има зони за контрол върху емисиите на сяра. Там допустимите стойности са само 0,1%. В тези зони вече се използват скрабери и кораби с течнен природен газ. Възможно ли е тези съоръжения да се използват и в Средиземноморието, където горната граница продължава да е 3,5%? Трябва тук да се направи някаква промяна. Може ли да използваш а, чара си, за да постигнеш нещо? Втечнения природен газ – може ли да направим нещо, за да се използва в течнения природен газ по-широко, наред с други екологосъобразни възможности? Бе изготвена стратегия за альтернативните горива до 2020 година, но сега цената на петрола е толкова ниска, че няма стимули за работа по тази стратегия. Какво смяташ да предприемеш ти? Още един момент свързан с екологосъобразния аспект. Доколкото знам, има някои пристанища, в които няма достатъчни възможности за оттичането на отпадни води от корабите. Ти водил ли си разговори по този въпрос? Освен това, логистичните вериги, единото гише за обслужване, нещо, което трябва да постигнат всички държави членки, но това все още не е така. Кога най-накрая ще се започне работа по този въпрос? Проблемът е голям. Голям е, тъй като трябва да се въведат цифрови технологии и да се намали задръстването. Още два кратки въпроса. Ти говори за обучението, което е важно от гледна точка на сигурността. Ти в качеството си на координатор какво въздействие можеш да окажеш върху обучението? В момента аз работя по обучението по вътрешноводните пътища. Но и в открито море, на борда на корабите в открито море има нужда от добре обучен персонал. Как можеш да се намесиш ти в качеството си на координатор? Последният ми въпрос е подобен на въпроса на господин Ертук. Каква е връзката между морските магистрали и беженските потоци по море? Наскоро проведохме изслушване за въздействието на беженския поток върху транспорта Знаем, че най-вече товарните кораби в Средиземноморието са принудени да спасяват бежанци, без да разполагат с необходимото оборудване. Работиш ли и по този въпрос? Благодаря, госпожа Килнен. Благодаря. Господин Симпсън, имам един въпрос. Северното измерение, по-точно северо-источния маршрут изграждането на магистралата в Северно море. Това е от интерес за северноевропейските държави членки. Как разглеждаш ти този маршрут в цялостния контекст на морските магистрали? Към момента тези магистрали обхващат онази част от морската територия, която е на юг от Швеция и Финландия. Но на север от тези две държави в бъдеще ще има важни маршрути. Благодаря, Кит Тейлър. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към всички онези, които са почитатели на Брайан Симпсън. Благодаря ти, че ни представи доклада си. Съжалявам, но до момента нямах възможност да се запозная с него. Не ми харесват понеделниците. Благодаря ти за доклада. Един съвсем прост въпрос. Какво се предприема в областта на морския пътнически транспорт, на превозите на пътници, на къси разстояния по море, с фериботи и с круизни кораби. Каква е връзката с трансграничния транспорт? Какво би могъл да предприемеш, за да насърчиш пътническите превози? Благодаря, Клаудия Монтера. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласна с госпожа Майснер, а именно, че нези, които все още не ви познават, сега могат да ви опознаят. Аз съм сравнително отскоро в парламента, предстои да ви опозная. Наистина се радвам, че днес можем да разговаряме с вас за морските магистрали, тема, която е от изключително значение за всички нас. Ще се спра върху три момента. По въпроса за така наречените зелени артерии или зелени маршрути и използването на втечнен природен газ. Мисля, че дейностите в тези области – трябва да бъдат подплатени със съответното финансиране. Бихте ли казали няколко думи за втечнения природен газ? Какво е вашето виждане за използването на втечнения природен газ като альтернативно гориво? По въпроса за безопасността на пътническите кораби и на круизните кораби. Мисля, че тук Има някои въпроси, които изискват незабавни действия. Най-вече, що се отнася до туризма и пътническите превози в Европа. Наистина се радвам, че упоменахте изолираните региони и островните региони. Тази тема е много важна за моята страна, за Португалия. Бихме искали да има висока степен на взаимосвързаност. Бихме искали тези региони, по-точно островните региони, да бъдат свързани с континента. За целта трябва да се създаде единен план за изграждането на връзки с изолираните региони. Какво е вашето виждане по този въпрос? Може би имате свои идеи за изолираните и островните региони. Господин Киркус, благодаря. Много се радвам, че се запознах с вас, господин Симпсън. Аз не бях член на парламента през изминалия мандат. Според мен докладът ви съдържа много интересни предложения, най-вече във връзка с морския транспорт. Ще се спра върху два момента. Екологосъобразното корабоплаване и намаляването на емисиите от стари кораби – замяната на стари кораби с нови. Всичко това са мерки, по които трябва да се постигне напредък. В подробния план за изпълнението се обръща внимание на това, че трябва преди всичко да се предприемат опити за използване на альтернативни горива. Альтернативните горива са от значение. Освен това, европейските кораби трябва да бъдат заменени с кораби, произведени тук в Европа, а не другаде, например в Китай. В рамките на плана Юнкер има проблеми с освояването на средствата. Това отчасти се дължи на национални економики с кредитен рейтинг на 3А, за разлика от някои други економики, които не са в толкова добро положение, като гръцката, например. Как ще отчетете тези драстични разлики между отделните национални економики. Някои национални економики са в много добро състояние, други се намират в криза. Няколко думи за отдалечените региони. В Англия, например, се стигна до положение, при което немалко европейски участници на пазара вече не присъстват на пазара там. Трябва да се направи ясна разлика между европейските и националните територии. Как можем да гарантираме устойчивост? Не става дума само за економическата жизнеспособност на някои маршрути. Някои маршрути трябва да бъдат финансирани допълнително, за да оцелеят някои региони, като например изолираните или островните региони. Нещата се свеждат не само до рентабилността на маршрутите, а и до тяхната полезност в името на общността. Имам предвид маршрутите, свързващи отдалечените островните региони. Джеки Фостър, благодаря. Сърдечно приветствам с добре дошъл и бившия ни председател Брайан. Приветствам доклада. Горещо го приветствам. Комисията по транспорт с течение на годините осъзна, преоткри значимостта на сектора на морския транспорт. През изминалите десетилетия бе от значение нарастването на обема както на товарните, така и на пътническите превози. Според мен Идеята за морските магистрали е много добра. Радвам се, че се поставя акцента върху постигането на конкретни резултати. Аз съм от Ливърпул, един от най-важните градове в света, с много важна история в областта на корабоплаването. Аз също активно работя в сектора на морския транспорт. Приветствам новия проект. Важно е, че в него участват и Франция и Португалия. Доколкото знам, през януари 2017 година ще започне работата по този проект. Also in terms of um, the sort of assistance, if we're, if we're looking at Можеш ли да потвърдиш това? Няколко думи и за финансирането. Имаш ли ориентировачна информация? Със сигурност в бъдеще ще се окаже, че потребностите от финансиране са по-големи от предвидените по-настоящем. Благодаря, господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Скъпи Брайан, като те гледам, се потвърждава допускането ми, че животът е прекрасен извън парламента, тъй като изглеждаш отлично. Много ми хареса твоя доклад, подробно се запознах с него. Съгласен съм с теб за това, че трябва да се обърне внимание на морските превози на къси разстояния. Съгласен съм с теб за това, че това е един отделен отрасъл. Първо, според мен, трябва да се изгради определен потенциал, на който да може да разчита европейската транспортна система. Трябва да използваме както структурните фондове, така и механизма за свързване на Европа. Бих се обърнал към теб с един съвет или предложение – в рамките на проекта Морски магистрали бихме могли да окажем въздействие върху някои държави членки. Въздействие с цел подобряване на достъпността на пристанищата, както от вътрешността на територията, така и по море. Имам предвид връзките на пристанищата с мрежата на ЖП транспорта, както и вътрешния воден транспорт. Мога да дам за пример Балтийско море. В региона на Балтийско море, според мен, наистина изоставаме в това отношение. В приложение 5 и 6 се опитах да намеря конкретни статистически данни са Клайпеда, Росток, Гданск. За съжаление, напразно търсих градове като Щетин и Гдиня. Сумите, които са цитирани тук, възлизат на около 25 милиона. 25 милиона от общо 600 милиона в приложението дори се цитира сумата от 1,4 милиарда евро. Това е една, един меко казано скромен дял от общия процент на финансирането. Не бихме ли могли да окажем повече натиск? Според мен, отделните правителства и по-конкретно полското правителство не представят проекти. а от друга страна възнамеряваме да изградим общо пространство на транспорта, в което голяма роля ще изиграят и морските магистрали. Мари Кристина Арнолто. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Симпсън. Аз не съм от вашия фен клуб, клуб, защото не се познаваме все още, но сигурно ще стане в едните месеци и ще се опознаем по-добре. А когато говорим за морските магистрали, които възникнаха като идея преди години, ми се струва, че не са постигнати целите, които бяха заложени. Европейската комисия убедена ли е, че този продукт ще се превърне в истинска альтернатива на сухопътния транспорт? Това е добре, когато изключим навигацията на къси разстояния, виждаме, че има доста натоварен товарен транспорт по сушата. Близо 3 милиарда евро бяха предоставени, като част от тях се осигуряват от комисията. За Франция равносетката не е много обещаваща, тъй като проектите, които бяха лансирани през 2010 година, се оказаха не много удачни. Някои от тези линии се оказаха нерентабилни. Има нови идеи за 2015. Към края на 2014 беше прекратена връзката с Зепрюш и Билбао, която беше а, обслужвана от един а, нидерландски а, филиал на едно дружество ще бъдат, изглежда, хвърлени на вятъра доста публични средства. Има доста изопачаване на конкуренцията с навлизането на транспортни дружества от източна Европа. Надявам се, че вие ще направите необходимото, за да се подобри ситуацията. Благодаря. Е, прекрасно е, че сте тук, Брайан. Аз съм съгласен с Вим. Доклад от 173 страници, на който те първа ще се позоваваме, тъй че можем ли да получим е, копия на хартия, за да си ги пазим в кабинетите. Няколко бележки по доклада. Както казахте, околната среда е приоритет от първо значение. В друга страна, разбира се, желаем да расте обема на водния транспорт, чистия воден транспорт и е, този проект е, представя и економически интерес. С Мелтос е, организирахме семинар по емисиите на азотни окиси, и вие ги споменавате в доклада си. Очевидно нормативната уредба не е така солидна, както за серните емисии. Надявам се да преминем към международна договореност и за азотните окиси, но бих желал да чуя вашето мнение по този въпрос и дали за напред не би могло да се осигури финансиране за преодоляването на проблема. И нещо от по-широк характер, по-скоро политически въпрос, давайки сметка, че вие вече не сте политик – Целият този разговор за емисиите, за корабоплаването и, и замърсяването се застъпва все повече в гражданските кампании за чист атмосферен въздух въобще и особено е, за живеещите в крайбрежни райони. Жителите на тези райони е, желаят да запазят корабоплаването, но то да бъде чисто и не желаят въздуха като например в Саутхамптън и други крайбрежни градове, да бъде замърсен. И ако този проект отчита всичко това, то би било прекрасно, наистина. Благодаря, госпожа Сеяла Сендер има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл Радвам се, че сте тук, Райан. Наистина, трябва да имаме копия от доклада, да, да се запознаем подробно с него. А бих искала да ви попитам нещо. Вярно е, че водните магистрали, морските магистрали са част от целият пакет мерки за намаляване екологичното въздействие на транспорта – Е, във всеки случай, имайки предвид, че водният транспорт е, е по-ефтин. Е, ние в Европа сме така, остров, полуостров по-скоро, заобиколен от острови. Как гледате вие на възможностите за увеличаване обема на водния транспорт, който е економически по-ефективен. Можем ли да свържим нещата с регламента за пристанищата? Въобще, проектът Морски магистрали как би могъл да въздейства положително върху прилагането на регламента за пристанищата? А може би отрицателно, знам ли. Нещата са тясно свързани във всеки случай. И бихме искали законодателството, което ковем тук, да, да бъде от полза. После стои въпрос за отношенията с съседните нам региони. Е, Североафриканското крайбрежие, например. Е, е, водните маршрути, които прикосяват Средиземно море. Същото може да се каже за Балтийско море. Как се съчетават тези отношения с а, е, а, е, проекта Морски магистрали. По отношение на ЕФСИ, трябва да видим а, е, комисарят Катайнен а, какво, какво ще каже, дали може в рамките на фонда да се обособи отделна платформа за проекта Морски магистрали. в това число и за вътрешните пристанищни комплекси. Бихме могли да постигнем евентуално синергиен ефект с отрасли като далекосъобщенията, енергетиката. Вчера комисарят Катайнен набеляза някои такива насоки на евентуалното въздействие на ЕФСИ във връзка с структурните фондове може ли от структурните фондове да се търси е, финансово съдействие за вашия проект? Благодаря. И аз е, се записах за изказване. Позволете ми да, да се изкажа. Ние разисквахме емисиите и най-добрият начин да бъдат намалени емисиите – Е, да, да, видим, да видим дизела. Ето на, дизеловото гориво. бе предпочетено което имаше економически ефект, но със своите отрицателни екологични последици. И въобще, какви разговори се водят по отношение на дизела и на е, тежките е, е, горива, на, на, на мазутите? Ем, и друго, посетихме Ирландия, е, едно пристанище, изградено с европейски средства, струвало милиони, но крайбрежните брегове се оказват такива, че пристанището не може да бъде използвано. Как да избегнем повторението на такива неблагополучия? Да се похарчат пари за, за, за проекти, които фактически остават безполезни. И на трето място. Dass eben die Grenze 0,5 Prozent in Europa in 2020 ist und im nördlichen Bereich ja 0,1. Говори се за намаляване на емисиите с 5% до 2020 година. Е, в въпрос за водния транспорт, е, да се търсят по-екологосъобразни е, кораби. И един управител на туристическа морска компания осъзнава всичко това, говори за разделяне на, на отпадъците, разделянето дори на, на така наречените сентинни води, на, на, на, на сиви и на черни, т.е. черните са с отпадъци, сивите са условно чисти, е, същото би следвало е, да става и е, по пристанищата. Когато обаче корабът е в открито море и всички отпадъци отиват в морето, Въпросът е колко полезно е това разделно събиране на отпадъците, ако то не може да се приложи навсякъде. И, и, и така, има, прочим, само едно пристанище в Европа, това е Хамбургското пристанище, в което е, се използва само електроенергия, никакво друго гориво. Просто да ви питам, вярно ли е, е това и какви възможности виждате за други пристанищи комплекси? Сравнително лесно е, би могло да се премине към пълна електрификация на пристанищните комплекси, в този случай от вятърни генератори, прочим – е, колко лесно би могло това да се осъществи е, по други пристанища в Европа? Стига толкова въпроси, мисля. <laughs> Имате думата да отговорите. Така, той, той всичко си отбеляза, нашия гост, да му дадем малко време да си подреди бележките. Е, отбелязвам, че е, фен клуба на Брайан Симпсън е жив и здрав. Е, надявам се да не почне да, да губи членове след като отговоря на въпросите ви. Вим пита за устойчивостта и за работата ни с Международната морска организация. Да, наистина работим в тясно сътрудничество с тази организация. Като си е предвид, разбира се, че става въпрос за международна, а не за европейска организация, ние работим в тясно сътрудничество с Международната морска организация за, за уеднаквяване, особено на, на стандартите. И в това отношение е, е, разговаряме, например, с средиземноморските държави, членки на Европейския съюз – е, им казваме, че е, те е, все още не са зона по смисъла на Международната морска организация. Обаче гответе се, за да не ви дойде като изненада. Знаете, може да се почерпи опита на, на, на балтийските държави членки, които са минали по този път. Сега, морските магистрали по определени представят морето. Но както казах на своите колеги координатори, вижте, няма смисъл аз да създавам най-прекрасното пристанище на света и е, е, е една миля надолу е, по пътя е, всичко да е, стигне до задънена улица. Значи ние работим в тясно сътрудничество с всички, за да преодолеем теснините, така, тесните места. И така наречената първа и съответно последна миля е от съществено значение за е, логистичното обезпечаване и поначало за предвижването на физически товари. Сега, що се отнася до е, вътрешните водни пътища. Аз е, миналата седмица бях в е, Португалия и се запознах с е, вътрешното корабоплаване, което не е точно в моя ресор, но със съответния координатор работим в тясно сътрудничество и се опитваме да, да преодоляваме противоречията, да се движим в една и съща посока. Казвате безопасност и сигурност. А, липса на е, специализиран персонал. Давам си сметка за това. Например, екипажите на туристическите кораби, които не са офицери, обикновено не са граждани на Европейския съюз. И ние добре си даваме сметка за последиците за безопасността на, на пасажирите е, в случай на аварийна е, ситуация на борда на тези кораби. Е, ще ви кажа малко по-късно отново по този въпрос. Инвестиции в инфраструктурата. Аз не, не се занимавам с това, аз не определям капиталоложенията, нямам право да се месе в това. Онова, което, което можем да направим е да разработим проекти, които се съобразяват с нашите приоритети нали, околна среда, логистична верига, обучение и така нататък. Но, но грубо казано, изграждането на товаро-разтоварни съоръжения не е работа на проекта Морски магистрали. Е, възникват всякакви въпроси за, за конкуренцията, давате си сметка. Въпроса на Ишмаел. Е, е, сега, морските магистрали са, са труден въпрос, трудна история – е, всъщност е, е, морските магистрали не са коридор по смисъла на ТНТ. И, и, и, и сега в някои, някои от службите на комисията не гледат с добро око на това. Но ние се стремим да, да, да сме равнопоставени с останалите коридори. 11 коридора имаме, 9 вертикални и 2 хоризонтални, единия от които са морските магистрали. Тези хоризонтални е, коридори. И е важно да упорстваме е, в твърдението си, че морските магистрали са не по-малки, е, е, например, от прохода Бренер. И такава е целта ни да, да получат признание морските магистрали като коридор ТНТ. Нищо повече, нищо по-малко. Пътя до сега не беше лек. Трябваше да е, умилостивяваме е, едного или други го, но, но така, сред координаторите трябва да кажем, вече ни приемат като свои. И още малко трябва да, да се постараем, за да убедим и, и други. Сега, снабдяването с течнен газ по пристанищата. Вие споменахте две пристанища, Хамбург, направихме, направихме проучване е, за Хамбург. И ще видите, има някои данни в доклада, е, е, които сочат търсенето на втечнен газ. Но, но, но то расте. Независимо от ниските цени на нефта, все още има възможности за растеж по втечнения газ и, и по метанола – Знам, че има връзка от Кил, Германия, до Готенбург в е, Швеция и там е, е поет ангажимент е, корабоплаването да премине на етанол. И, и, и, и ние, както казах, няма да даваме пари за модернизация на, на кораби в Южна Корея. Това е изцяло е, европейски проект. Е, Грималди, например, е, проявяват интерес към такова преоборудване за втечнен газ, така че има, има набрано ускорение и то трябва да се запази. По-нататък бежанците. Все още, все още да ви кажа, слава Богу, не сме се натъкнали на този проблем. Естествено, наблюдаваме го, но бежанският проблем е по-скоро за надуваеми и други плавателни съдове, е, е, не влиза в нашата територия, в нашия ресор, но, но това е проблем, с който честно казано Европа не се справя особено добре. Но все още не е проблем в полезрението на е, морските магистрали. Случва се е, по някой да се, да се скрие в някой контейнер на контейнеровози, обаче е, организацията, за, създадена за, за сигурност и проверка, е, до сега се справя с това. следващия въпрос за съгласуването на една програма с друга. Тук трябва да бъде особено предпазлив, защото все пак идвам от комисията – Опитвам се да, да си подбера думите. Значи, фонда, фонда Юнкер. Абе, добра, добра идея е плана Юнкер, обаче с нашите пари. Нашите пари. Е, така че всички пари, които ни се връщат от, е, от фонда Юнкер, е, са пари, които така или иначе ни бяха определени. Сега, географията на морските магистрали е интересна, тъй като има две основни зони за разработване на проекти Балтийско море и Средиземно море. Без съмнение Балтийско море е по-напред в сравнение. Нещо се отнася до втечнения газ, е, метанола, други альтернативни е, е, горива, няма ги вече и физически морално старялите терминали РОРО, каквито имаме в Средиземноморието. Но в Средиземноморието се правят усилия за компенсиране на изоставането И сега, когато в Средиземно море се смени режима, според стандартите на Световната морска организация, аз им казвам, не дайте да преоткривате Америка. В Балтийския регион вече е свършена тази работа и то с успех. Вече опитваме се да ги координираме двата морски региона, да, да работят заедно помежду си и аз се надявам, че ще, тези усилия ще дадат резултат. Е, знаете, има различни схеми и с участието на балтийските е, е, вече дават резултат. Знаете, Балтийско море не е изцяло описано географски, топографски. Има някои представители си бели полета, е, е, такива хидрографски, е, поради, знаете, стари проблеми, Съветския съюз и така нататък. Балтийско море е, е, е плитко море и, и тази работа лесно може да се свърши. А, е, сега, знаете, има всяко пристанище е, е, капитани и така нататък следва да проявят своя интерес към един или друг проект. Е, и в края на кращата, обаче, окончателното решение не ми е дадено. Е, и меко казано, това някак обесърчава. Значи можем да си скъсаме, какво да ви кажа, от работа и, и, и някой ще се намери да възрази и, и това ще сложи край на, на всичките ни усилия. Не съм разговарял с другите координатори да видя дали те се натъкват на такива е, проблеми. Не знам. Сега разширяване на, на зоните свободни от, от сяра. Е, разговорът се води по този въпрос. За течения газ бях изненадан. Мислех си, че с падането на цените на нефта на, нефта на 40-48 на барел няма да има нужда от особен някакъв ангажимент към втечнения газ. Обаче Но а, а, Грималди в Средиземно море и Стена в Балтийско море поеха сериозен ангажимент за втечнения газ и аз се надявам, независимо от поевтенелия нефт, да се запази този ангажимент. Отпадните води, кой Майкъл зададе този въпрос. Отпадните води, разбира се, най-добре биха били третирани в пристанищата обаче пристанищата трябва да разполагат с инфраструктурата е, за е, отвеждане на отпадните води. Е, и да, ние ще, ще подкрепяме такива схеми за отвеждането на отпадните води. Обучението. Бях много загрижен посещавайки едно или друго пристанище, е, наблюдавах е, стремежа почти навсякъде да се стимулира туристическото корабоплаване. И това е разбираемо. Тези е, туристически кораби са с капацитет 5-6 хиляди души. И ако ви се стоварят 3-4 такива кораба на едно пристанище, може в, в Малта, да се окаже, че населението на тези, на борда на тези туристически кораби превишава броя на населението на Валет. И ги питам, какви са ви плановете, ако се случи някоя беля? И Малта, е, честно ни казаха, ми нямаме никакви такива планове. и е, е, решиха по време на Малтийското председателство на съвета да се организира учение по евакуация, нещо такова, по, по гражданска защита. А, нещо подобно направихме в Испания с а, участието на френските и испанските служби за гражданска защита и, и резултатите бяха много добри. А, така че ние добре разбираме опасностите, свързани с ступването на, така, на, на доста туристически лайнери. Надяваме се да, да не се стигне до там, но, но разбираме значението на, на въпроса. И то не е такива случаи, като някой кораб да, да се удари в някоя държава членка, като беше Коста Конкордия, или да, легионерска болест, не дай Боже. Е, е, Нали, представете си, е, в порта избухва епидемия, е, претоварени местни болници, е, такива неща трябва да се, да се мислят. Така, нордическото, скандинавското измерение, съгласен съм с вас. Североморския маршрут го няма още на картата, но ще, ще попадне. Любопитно да ви кажа, морските магистрали е, спряха тъкмо до Ливерпул е, и, и нататък към Атлантическо море. Но е, ние сега работим по картите и Северно море, североморските маршрути ще се включат. Сега това са първоначални намерения, разбира се, защото ще трябва да се разберем с Русия, ще видим как, какво е настроението на Русия, когато стигнем до там. А, обаче да, североморския маршрут е, е ясен и понеже съглас, е, радвам се, че, че, че го споменахте е, този въпрос, защото мога е, е, е тук да засегна въпроса за е, ледоразбивачите. Е, много важно нещо. Никой в Европа не го е, разбира. Е, например, кипърския министр нямаше никакво понятие, като споменах е, финските ледоразбивачи. Е, но това е съществена дейност, е, за да бъдат през зимния сезон отворени Балтийските води и, и да се надяваме евентуално Североморския маршрут, когато той е, се включи. И ние е, участвахме в е, пускането в експлуатация на нови фински, фински ледоразбивачи. А, да, посетил сте. Да, добре. Въпросът на Кейт какво става с а, туристическите планове РОРО а, схеми. Вижте, а, кратките рейсове, много пари се харчат за, за тях. А, а, разработваме такива къси рейсове с участието на за сключването на РОРО терминали. Но ако става дума за безопасността, е, не, не, не мислим само за Куин Виктория или Куин Елизабет, е, нали, не говорим за, за туристическите плавания само. Не е толкова остър е, проблемът, защото екипажите, общо взето, са европейски граждани. Говорим за туристическите кораби. Но пак е, е, е нужно да се повиши квалификацията на персонала, особено като се включи втечнения газ, е, да, да, да знаят екипажите за рисковете, които са под краката им. Така да се каже. Клодия. Втечнения газ, казвам отново, според, според мен и метанола а, са горивата на бъдещето. Сега, не съм а, се вторачил толкова в тази идея. Ако е чисто горивото, добре. А, сега за сега, някаш, сякаш альтернатива нямаме. Споменах туристическите кораби, периферните региони, споменах го още в първоначално си изказване, мислех за вас. Важна е темата за мен. Морските магистрали в момента връзват основни е, е, е, пристанища като, като дестинации. Значи главни пристанища. А добре е да обхванем и, и е, не главните. Киркос. Нови технологии, пак, пак е, нови кораби по плана Юнкер, този план Юнкер. Е, обвързването на географски зони. Но и както казах на Клодия, според мен е необходимо а, морският трафик да обвърже крайно отдалечените морски райони с центъра на, на Европа. Ето по това мислим в рамките на правомощията, е, с които разполагаме. Сега, Европейския парламент, да. Европейския парламент не знам за други, но той винаги е отдавал а, а, значение на, на, на нашите проекти. А, Така, сега тук искам да отправя един призив към вас. когато кохезионните фондове бяха предоставени на държавите членки. Само една държава членка, Гърция, използва кохезионни фондове за транспорта за а, морските магистрали. Всички останали използват кохезионните средства за развитие на железопътния транспорт. Сега аз, аз съм по, по традиция железопътник, но, но, не, но не може така. И, и в това отношение аз се нуждая от вашата помощ да, да убедите е, правителствата на държавите членки, поне част от кохезионното финансиране да отиде към морските магистрали. Е, Щечин, Щечин, Богослав го няма тук, кажете му за Щечин, полското правителство просто не кандидатства за Щечин. Какво да направя? Мари Кристин. Ние не субсидираме маршрути. И това, което казвате от, за 2010 година е по програмата Марко Поло, а не по морски магистрали. Така че отнесете се към Марко Поло с вашата жалба. Ние не субсидираме маршрути е, с оглед на защитата на е, конкуренцията. Не можем да подпомагаме централно един маршрут, е, в ущърп на друг. Съгласен съм с вас, че морските магистрали е, бавно трудно набра обороти като, като програма, е, но според мен посоката е ясна и, и после е, чакайте, съдете по резултатите. А аз съм 100% сигурен, че резултати ще има. И ще се уверите в това, че към днешна дата търсенето на помощ по проекти от нас е близо 4 пъти превишава възможностите ни. Така, тежките горива, това е ясно. Да, мисля, че въпроса за азотните емисии трябва да, да присъства в е, изказването си. Какво казах? По-чист, -по да по-чист. Това е по-чист морски транспорт, разбира се. И днес повече морски трафик отново, ще видите, ще стигнем до там. Но, но отново трябва да кажа, че 40% от вътрешната търговия на Европейския съюз става по море. 70% от външната търговия е пак с кораби но, но това не се чува, защото контейнери, контейнерите нямат право на глас. Де да имаха право на глас контейнерите и затова и, затова и не чуваме е, особено. Обаче вие нещо добро споменахте, нещо уместно за третите страни. Имаме някои проекти с трети страни. Коридора, например, за пресни плодове с Палестина, с е, Израел, имаме връзки с Марокко и нататък към, към Атлантика, аз се надявам да изграждаме все повече връзки с Северна и с Южна Америка по Атлантическата дъга. А по вътрешните водни пътища работя с Карло, работил съм с Карло и добре си давам сметка за огорчението, което изпитва Карло за Дунава и така нататък. И нашия председател най-сетне дизела, мазута. Аз поначало бих искал да изведем от експлоатация тежкото гориво, нафтата, мазута и прочее, по очевидни причини. Сега, ветровитите пристанища, това, е, това е нещо ново. Наистина, обаче, какъв смисъл е да имаш пристанище и да не можеш да го ползваш? Все едно, е, да, да, да изградиш пристанище някъде близо до, до Северния полюс, е, което е за, <clears throat> запречено от ледове е, през по-голямата част от годината. Прав сте. <clears throat> Грен Блак Лотър споменах, електрификацията. Имаме един проект, пак в Балтийско море, електрически ферибот. И ние правим това, което е по силите ни, като е, се е, надявам да можем да, да доразвием тази, това направление. И разбира се, за, за туристическите кораби вече, вече споменах. Е, целта ни е да обхванем цялото туристическо корабоплаване, доколкото е възможно. Надявам се, отговорих на всички ви. Да, мисля, мисля, че отговорите на всички въпроси. И, а, е, прекрасно е и ще, и ще получите. Е, е, е, Впрочем, вие получихте толкова много комплименти и дори когато бяхте председател не ви хвалиха толкова. Но, но толкова по-хубаво, че сте тук, за нас беше удоволствие и, и нас се видим скоро. Следващата седмица. С някой от вас ще се види наистина следващата седмица в Роттердам. Благодаря ви за топлото гостоприемство и, и успех на добър час. И след 12 месеца пак ще ви дойда да ви кажа докъде сме я докарали. Да се надяваме междувременно, вие ще се впишете нали, със своите становища, своето участие в нашата политика. Благодаря ви. So, wir bleiben im Grunde bei dem Thema. Председателят, продължаваме по темата. Следващата точка – оползотворяване на потенциала на фериботите в крайбрежните зони и по вътрешните водни пътища, принос към мултимодалния пътнически транспорт. Докладчик е Кейт Тейлър. Имаш думата, Кейт. Благодаря, господин председател. Трябва да продължим, тъй като нямаме много време. Би било чудесно, ако напуснете залата тихо. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички напускат безшумно. Благодаря за възможността да се изкажа днес по тази тема. До момента Европейският транс... парламент не е работил последователно по темата за водния пътнически транспорт. Не е излизал с доклад по тази тема. Радвам се, че мога да го направя да ви изложа широкия диапазон от възможности и множеството предизвикателства, пред които е изправен този отрасъл. Благодаря също така и на докладчиците в сянка. Фериботите по вътрешните водни пътища, шлеповете и туристическите кораби могат да изиграят много важна роля при установяването на устойчив и ефикасен транспортен отрасъл в Европейския съюз. По време на работата по доклада разгледах редица аспекти, като трансграничното сътрудничество, екологичните стандарти, безопасността, конкурентоспособността, правата на пътниците, качеството на услугите и безпрепятствения достъп до услуги. Най-малко от пътниците в Европейския съюз ползват шосейната мрежа, което води до задръствания и до изчерпване на потенциала. Много е важно, според мен, в по-голяма степен да се възползваме от капацитета на водния пътнически транспорт. Така ще се повиши качеството на въздуха, ще се предоставят и по-качествени транспортни услуги, ще намалее броят на задръстванията ще се понижи нивото на емисиите на въглероден двуокис. Географските дадености в Европа ни предлагат чудесни възможности за развитието на този вид транспорт, тъй като в Европа има много реки, брегови линии, естуари и други. В немалко случаи пътуването с ферибот или туристически кораби било по-устойчиво, би отнело по-малко време би се отразило благоприятно върху просперитета на отделни региони, върху околната среда. Водният пътнически транспорт се използва по вътрешните водни пътища, както и в крайбрежните зони. Предоставянето на статистически данни за този вид транспорт, най-вече за трансграничните услуги с фериботи или кораби е много важно, тъй като ще ни даде представа за потенциала и търсенето на този вид транспорт. Инфраструктурата и наличните плавателни съдове трябва да се използват, доколкото това е възможно, за развитието на туризма извършващите редовни рейсове фериботи могат до голяма степен да повишат ефикасността. Също така ще се опазят околната среда, ще се повиши удобството на пътниците. Освен това, плавателните съдове могат да са от изключително значение за по-отдалечените региони, могат да допринесат за развитието на туризма там. Връзките на този вид транспорт с други видове транспорт, системите за интегрирано издаване на билети също играят важна роля. При това трябва да се вземат предвид правата и потребностите на всички пътници, в това число на хората с ограничена подвижност и други. Пътническите кораби са изключително важни за мобилността на европейските граждани. Над 400 милиона души всяка година преминават през европейските пристанища. 120 милиона души се придвижват между пристанищата на една и съща държава членка. Регламентът на Европейския съюз повиши безопасността на пътническите кораби в териториалните води на Европейския съюз, допринесе и за улесняването на издирвателно-спасителните операции. Повечето пътници, които използват пътнически кораби, се придвижват с плавателни съдове, които отговарят на общите стандарти за безопасност на Европейския съюз. Тези стандарти могат да бъдат повишени, като се премахнат устарелите изисквания, като се работи по-активно за прилагането на вече действащите правила. Инвестициите в научно-изследователската дейност и иноваторските технологии например в областта на вятърната и слънчевата енергия или альтернативните горива, могат допълнително да допринесат за екологосъобразността на този вече устойчив отрасъл. Могат да повишат и енергийната му ефективност. Във връзка с това програми като Интерек, EFSI, механизма за свързване на Европа трябва да бъдат използвани за предоставяне на финансиране. Благодаря ви и с удоволствие ще работя с вас по този доклад през идните месеци. Благодаря, Салваторе Полиеза. Е, Президенте, io ho letto con grande attenzione questo progetto di relazione, ritengo sia благодаря, господин председател. Много внимателно прочетох проектостановището. Благодаря на господин Тейлър за обстойния текст. В него се говори за необходимостта от насърчаването на този вид транспорт, който по географски и екологични съображения може да допринесе за устойчивостта на транспорта като цяло. Трябва да има връзки с сухопътния транспорт. Тъй като има изискване за интегрирането на водния транспорт в общата система на транспорта. Този, освен това, трябва да работим и за намаляването на въздействието върху околната среда на плавателните съдове. Присъединявам се и към искането на колегата за повишаване на нивото на безопасност, чрез по-добро обучение на екипажите. Имам няколко въпроса. Първо, предложението за създаване на Европейска агенция за вътрешен воден транспорт. Не знам дали има необходимост от създаването на такава структура. Вероятно бихме могли да се възползваме от вече действащите такива. Иначе напълно приемам предложенията на докладчика. Господин Киркос. Колеги, също Искам да благодаря на докладчика господин Тейлър за много обстойната програма, която предлага. Съгласен съм с основното му предложение, именно, че трябва да се увеличи използването на конкретните плавателни съдове, които упоменава в доклада си. Но трябва да правим разлика между фериботите и туристическите кораби. В заглавието на доклада се упоменават само фериботите, а в текста се говори и за туристическите кораби. Те са с съвсем различно предназначение, съвсем различен е акцентът тук. Туристическите кораби се използват от пътниците през свободното им време, а фериботите се използват ежедневно за превози. Нека сега се спра върху изолираните и островните региони, като Мадейра, Азорските острови и други. Трябва да работим за оцеляването на тези региони. Без фериботите те не биха оцелели. Европейският съюз трябва да вземе предвид и предизвикателствата, пред които са изправени отделните региони. Съвсем Различно е положението в региона на Балтийско море от това в Средиземноморието, например, където трябва да се модернизира флотът. Изключително важни са и връзките с вътрешността на територията. Тук трябва да вземем предвид и ЖП транспорта, както и вътрешния воден транспорт. Ако искаме да предоставим повече възможности. Трябва да вземем предвид също така и безопасността на пътниците. Не бива да залагаме прекалено на сигурността, обаче като възпрепятстваме потока на трафика. Трябва също така да се актуализират и действащите директиви за безопасността на фериботите и на пътническите кораби. Според мен докладът ще допринесе за модернизиране на услугите и за актуализиране на действащото законодателство. Госпожа Майснер, благодаря, господин председател. Кит, благодаря ти за доклада. Добре е, че работим сега по тази тема. Добре е и че докладчик от зелените смята, че фериботите и пътническите кораби са устойчиви видове транспорт. Познавам колеги, които упорито отричат това. Има какво да се направи в този отрасъл по отношение на устойчивостта, но като цяло той е доста устойчив. Важно е вътрешните водни пътища също да се използват за пътнически товарни превози. Важно е да се използва водния транспорт за този вид превози, за да се намали натовареността на пътната мрежа. Не бива да забравяме и за островните региони. Връзките с тях много често се осъществяват с фериботи. Не бива да забравяме за тези региони и в рамките на стратегията за морските магистрали. Разбира се, не винаги може да се гарантира финансиране, но не бива да забравяме и за тези региони. Круизните превози, това е отрасъл с голям потенциал за растеж. Моята сестра и зет ми участваха в едно такова пътуване и казаха, че човек може да го предприеме, когато иска, дори и след 20 години, когато вече не е толкова млад. На тези кораби трябва да има квалифициран екипаж. За целта трябва да се гарантира добро обучение. Важно е също така те да са екологосъобразни. Поради това трябва да обърнем внимание и на альтернативните горива. Важно е да се увеличи също така и обема на превозите с кораби и в рамките на стратегията за син растеж – Говорихме преди малко и за третирането на отпадните води. Абсолютно е задължително всички пристанища да имат достатъчен капацитет за това. И накрая имаше предложение за създаването на специализирана агенция. Аз самата проявявам голям интерес към морския транспорт. Няма нищо лошо според мен в създаването на една такава агенция. От друга страна вече има прекалено много агенции. Затова може би трябва да помислим за възлагането на съответните функции на вече действащи структури. Благодаря още веднъж за доклада. Благодаря, госпожа Арнауто. Мерси, месье Благодаря. Този проект доклад е положителен от гледна точка на моята група, с някои резерви. Очевидно е, че пътническият воден транспорт е най-екологосъобразен и трябва да се разшири. Но в проекто становището се посочва, че се прилага синтезиране на различните източници на финансиране от Европейския съюз. Основното несъгласие с господин Тейлър е създаването на единно пространство за пътнически транспорт, чрез създаването на Европейска агенция за вътрешен воден транспорт. Това означава, че ще има допълнителни служители, често се извършват ненужни дейности. Необходимо е да се обърне повече е, внимание е, вместо това на безопасността на пътниците, включително тези, които използват фериботните услуги. Не бива да се е, счита, че използването на горива, които не са от е, не са изкопаеми горива, ще реши всички е, проблеми. Освен това, трябва да се създадат повече възможности за малките и средни предприятия в фериботния транспорт. Господин Тейлър, вие сте британец като Хари Потър, но същият вълшебник ли сте? Надявам се да е така. Uh, Карамицис, благодаря. Благодаря на всички, които се изказаха по доклада. Ние го приветстваме от страна на Европейската комисия. Преди да бъде изготвен последният вариант на доклада, ние ще работим съвместно, за да го усъвършенстваме, като предоставим нови данни и а, подсилим някои елементи. Искам да кажа няколко неща по доклада по-конкретно. Приветстваме тази част, а, която се отнася за съвместно използване на плавателни съдове за превоз на пътници и товари. От една страна трябва да ме предвид, че става дума, да речеме, за а, а, туристи и от друга страна за товарни презости. В повечето случаи а, има именно такова комбинирано превозване на пътници а, и на товари. Нямаме само чисто пътнически а, транспорт и това трябва да се има предвид при планирането на бъдещи действия. Важно е да подчертаем също, че миналата седмица, в понеделник или вторник, комисията прие три мерки във вярната насока, насоката на вашия доклад, за регистрацията на пътниците, за подобряване на съществуващата система. Ние знаете, че при катастрофата в Италия ни беше необходимо много време, за да установим местоположението на определени лица. Освен това, трябва да се подобри регламента, който се отнася до безопътността на пътниците в рамките на РЕФИТ. Всичко това са неща, които ще ви създадат доста работа през настоящата и следващата година. Комисията смята, смята да работим по всички тези въпроси. Сега по екологическите аспекти има доста въпроси, които разглеждаме, в частност по емисиите на СО2. да видим как съществуващото европейско законодателство може да бъде заменено с глобално решение, което се обсъжда в рамките на Международната морска организация. Надяваме се едно международно споразумение да е максимално близо до европейските стандарти и изисквания. Друг въпрос, на който искам да се спра, е какво всъщност е, имаме като политика. Имаме морска стратегия и трябва да споменем петте области, които бяха очертани, са все още актуални. Безопасност е, е, и сигурност, по-ефикасен морски транспорт, ниски емисии, подобряване някои аспекти на корабоплаването, също намаляването на емисиите на въглеродни окиси. На следващо място нещо, което не е чак толкова релевантно, а именно как, конкурен... как да направим по-конкурентно нашето корабоплаване в международен план. И на, чет... на пето място е нещо, което трябва да се подчертая в доклада според нас. Подобряване на квалификацията на моряците, за да се подобри заетостта в Европа. При сегашната криза виждаме огромен потенциал в тази област да се привлекат млади хора, които имат желание да работят. Това ще допринесе за нашата конкурентоспособност в световен мащаб. 40% от корабите са европейска собственост. Моряците играят изключително важна роля, тъй като те придобиват е, морска квалификация, стават капитани, след това се занимават с управление и прочие. Ние оставаме на разположение на докладчика, за да работим допълнително по доклада. Сега имаме възможността, че комисарят е, иска да обяви следващата година за година на морският е, транспорт. В доклада се посочва доста неща, свързани с превоза на пътници, с е, туристическите е, кораби, но трябва да се наблегне изобщо на аспектите, свързани с корабоплаването. Смятам да спря до тук. Не искам да навлизам в въпроси, свързани с механизма за свързване на Европа, ТНТ, правата на пътниците. Всичко това са важни, но можем да използваме времето до окончателното изготвяне на доклада, за да предоставим допълнителна информация, да работим съвместно с докладчика както и на останалите колеги. Благодаря ви. Благодаря. Накрая думата има още веднъж докладчикът. Да, имам последната дума. Да, благодаря на всички ви за, за това, че добре приехте е, моя доклад. Особено искам да благодаря на докладчиците в Сянка. Ще взема предвид вашите забележки. Мнозина от вас посочиха безпокойство относно новото предложение за създаването на нова агенция за вътрешен воден транспорт. Това е въпрос, който трябва да се дообсъди, да се доразвие, но изглежда привлекателно да имаме един последователен подход а, чрез агенцията. Тъй като сега с тези въпроси се занимават различни организации, считам, че можем да доразвием тази идея и да я обсъдим допълнително. Вие също признавате, че вътрешният воден транспорт може да допринесе значително за намаляване на задръстванията в градските зони. Относно обучението, както каза комисията, трябва да се постави по-силен акцент върху него. Да, разбира се, тази сутрин ние говорихме за вътрешното корабоплаване и за квалификациите, признаването на квалификациите. Разговаряхме с експерти и с колеги по тези въпроси. Мисля, че цялостната амбиция на този доклад е как да можем да пътуваме по по-интелигентен начин, по по-екологосъобразен начин. И благодаря за вашите предложения в това отношение. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 23 юни и 12 часа на обяд. С това приключихме днешното заседание на комисията. Продължаваме с заседанието на координаторите, което ще се проведе при закрити врата. Затова нека изчакаме няколко минути, докато нези, които нямат право да участват,